Dear colleagues, Драги колеги, като че ли можем да започнем с точка 7 по нашия дневен ред, т.е. препоръката от заседанието на 13 април. Ако нямате възражения, можем да решим, че препоръката е приета. И за това можем да започнем веднага с електронното гласуване. Първата точка е гласуването по директивата за непряко смяна на земоползването. Гласуване за позицията на съвета. Надявам се, че ще... Е, няма нужда да говоря повече. Нека преди да започнем, да да... Е, преди това да давам думата на докладчика Нилс Торвалдс. Благодаря на всички, които ми помагаха в е, така доста предизвикателните моменти. Постигнахме това, което трябваше по чисто технически въпроси. Текста е, за Корепер бе изготвен под е, голям натиск на време, във времето, затова не успяхме да го разгледаме в подробности. Е, за това има някои технически неточности, които не бяха забелязани от Корепер – т.е. не отчита напълно позициите по енергийните култури, но това не е, засяга в края на кращата нашата е, дейност, защото секретарята ще направи тези технически корекции преди да внесем текста в пленарна зала. И ясно е, че службата, юридическите служби на трите институции, юристите, лингвисти ще работят, за да изчистят тези технически подробности. Сега вече можем да започнем с гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчикът Торвалс. А сега преминаваме към становището за Европейския фонд за стратегически инвестиции докладчик е колегата Дали. Нека да започнем веднага с гласуването. Изменение 144 за. Против. Въздържали се, приема се. 145 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Едно 54 и 1,48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 147, казва преводачката, за, против, отхвърля се. Изменение 152 и 149 заедно за, против, приема се. 150 с допълнение за, против, въздържали се. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 146 за. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Отхвърля се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се, отхвърля се. 163 за, против. Има ли въздържали се, одобрява се. 167 за, против, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 166 и Шестдесет и девет, за, против, отхвърля се. 170 за против, проверка. Един от ТНП е в повече. Край на гласуването. Приема се. 171 за. Против въздържали се, приема се. 172 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 а, добре, това е оттеглено. 176. Гласуваме 175Б. За. Против. Приема се. 177 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 179 за. Против. Проверка по електронен път. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. 180 за. 180 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 181 за. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. 186 за, против, въздържали се, отхвърля се. 187 за, против, въздържали се, отхвърля се също така. 189 за, против, въздържали се, приема се. А, извинете, Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 190. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 191. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим, като че ли има мнозинство за приемане. Гласуваха ли всички? Не. Един в повече има. Край на гласуването. Приема се. Компромис едно за. Против. Приема се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 200 за, против, въздържали се, електронна проверка. Всички гласуваха ли край на гласуването? Отхвърля се. 201 за против, въздържали се, отхвърля се. 203 в две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 за, против, въздържали се,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 против, въздържали се, електронна проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част на 239 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 240 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 245 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 241 за. Против въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, проверяваме електронно. Всички ли гласуваха? Приема се. 247 за. Против. Въздържали се. Приема се. 248 за. Против. Въздържали се. Отхвърляно. 249 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 250 кой е за? против, въздържали се, отхвърлено. 251 за, против, въздържали се, не се приема. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. И сега стигаме до изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 272-273 заедно за, против, въздържали се, проверявам електронно. Много странно е мнозинството тук. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отново от НП един глас повече. Край на гласуването. Приема се. 274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, приема се. 276 за, против, въздържали се, отхвърля се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2-7-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се. 288 за. Против. А, отпада, извинявайте. 289 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 290 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 291 за. Против въздържали се, отхвърля се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. 294 и 293, 295 и 309 заедно за, против, въздържали се, приема се. След това Следващите падат. Изменение 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 301 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 302, 303 и 304 за. Против. Въздържали се. Приема се. 310 изменение на колегата Петър Лиза за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега съображението от преамбила изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21 за против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 18 отпада, не, Трябва да гласуваме 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се, прието. 25 за, против, въздържали се, приема се. 28 за,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 Едно за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, а оттегляна, добре.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 въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. И сега стигаме до изменение 78 от колегата Лиза за, против, въздържали се. Приема се 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 за, против, въздържали се, отхвърля се. 80 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 82 и 84 заедно. За, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Имаме един глас повече от групата на социалистите. Благодаря. Сега нещата са наред. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с е, изменение 85 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 81 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване, защото и това мнозинство не е много типично. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се.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 Изменение 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 95 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 97 за, против, въздържали се, Проверяваме чрез електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение Сто и едно за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 100 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 103 за, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 104 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 104, 105, извинете, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 106 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 107 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 108 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 112 за. Против. Въздържали се. Проверяваме чрез електронно гласуване. Avete votato tutti, il voto è chiuso, respinto. Гласувахте ли всички? Край на гласуването отхвърля се. Изменение 114 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 115 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 126 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 128 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 127 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 129 за. Против. Въздържали се. Проверяваме чрез електронно гласуване. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласувахте ли всички край на гласуването? Приема се. Изменение 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля. Приема се. Изменение 132 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 133 за, против, въздържали се. Бих казал, че се приема, но нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Има един глас от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Изменение 134 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 135 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 136 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 138 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 137 за против, въздържали се. Проверяваме чрез електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 139 и 140 идентични, за, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 141 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 142 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143. Тук има възможно изменение. Ако може да отпадне последното изречение от изменение 143, така че да гласи следното. Приветства изразяването на критическо е, отношение от председателя на Европейския съюз към ядрената е, индустрия в парламента на 17 декември, но отбелязва, че някои от проектите подкрепят е, ядрена дейност. Има ли възражения срещу възможното изменение? Много ви моля, потвърдете с дигане на ръка, за да видим дали има възражения. Има възражения срещу възможното изменение, така че гласуваме сега за първоначалния текст на изменение 143. Гласуваме за първоначалния текст на изменение 143 за против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме електронно начало на гласуването. Гласуваме по целия текст. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравявам авторката на становището. Iniziamo adesso il voto sulla opinion del collega Bert Staes. Сега гласуваме по становището на колегата Барт Стас за е, ТИТИП. Започваме с компромисно изменение 16. Кой е за компромисно изменение 16? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 14. Кой е за компромис 14? За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 104. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 100 на господин Джип. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 17, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 148 на колегата Гирек. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 149 за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Един депутат от НП в повече. Край на гласуването. Приема се. Изменение 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 181 за, против, въздържали се, приема се. Изменения 182 за, против, въздържали се, приемат. Компромисно изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Votiamo adesso il compromesso. Гласуваме Компромисно изменение 20 за. Против. Въздържали се. Приемат се. Компромисно изменение 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 247 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим, чрез електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 248 за. Против Нека да проверим, че с електронно гласуване, обаче искам да ви приканя винаги да вдигате по-ясно ръка, защото има части от залата, които не вижда много добре. Така, гласуваме електронно по 248. Гласувахте ли всички край на гласуването? Приема се. Компромисно изменение 23Б. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 23А, за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 295 на госпожа Каденбак. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 297 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 313 за, против, въздържали се, Приема се. Сега гласуваме по съображението от прембила Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 43, част 2. За, против, въздържали се. Нека да проверим че с електронно гласуване.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 25 на колегата Наджи, кой е за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването приема се. Изменение 27 на колегата Гърлинг за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 28 на колегата Дали за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 32 в 4 части. Първо, част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Част трета за. Против. Въздържали се. Приема се. Част четвърта за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим с електронно гласуване.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 Част първа за. Против. Въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Част втора за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 60 за. Против. Въздържали се. Ще проверим. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 61 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 66 за. Против. Въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против въздържали се, отхвърля се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, ще проверим чрез електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 78 за, против, въздържали се. Ще проверим, че с електронно гласуване. Малко се поуморихте да вдигате ръка. Гласувахте ли всички? Отхвърля се. 79 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще проверим. Малко странно мнозинство се получи. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 80 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърлят се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за против. Въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме електронно по целия доклад. Гласувате ли всички? Край на гласуването. Приема се. Поздравявам естествено докладчика Барстас. Prima di iniziare il voto devo comunicare. Преди да гласуваме, искам да кажа компромис 4А. 14А е оттеглен. Никой от политическите групи не го е подкрепил. 14Б е прият. Сега започваме. Започваме с доклада Педичини. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 105 за. Против? Прието е. 107 <clears throat> за. Против? Въздържали се? Отхвърлено. Нека проверим. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлена е. 106. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърлено. 108. За? Против? въздържали се, прието. 109 за, против, въздържали се, прието. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието 113 е. за, против, Изтечели са. Нека проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso, approvato. Край на гласуването. Прието е. Той 14. Но, моля ви, втигайте ясно ръката. Всички сме уморени, но въпреки това. И така, кой е за, против, отхвърлено е. 115 са, против, въздържали се, приета. 116 за, против, въздържали се, приета. 117 за, против, въздържали се, приета. 118 за, против, въздържали се, прието 119 за, против, въздържали се, прието е. 120 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. 121 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, приете. е. 123 за, против, въздържали се, прието е. 124 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието е. А сега изменение. Е, извинявайте, компромис 15. За, против, въздържали се, прието е. 131 за, против, въздържали се, прието е. 132 за, против, въздържали се, прието е. 133 за, против, въздържали се, отхвърлено. 134 за, против, въздържали се, прието е. 135 за, против, въздържали се, прието е. 136 за, против, въздържали се, нека проверим. Авете votato tutti? Гласувахте ли? Прието е. 137 за, против, въздържали се, прието е. 138 за, против, въздържали се, прието е. 139 за, против, въздържали се, прието е. 140 за, против, въздържали се, отхвърлено. 141 за, против, въздържали се, прието е. 142 за, против, въздържали се, отхвърлено. 143 за, против, въздържали се, прието е. 144 за, против, въздържали се, прието е. 145 за, против, въздържали се, прието е. 146 за, против, въздържали се, отхвърлено. 147 за, против, въздържали се, прието. 148 са. Не извинявайте, поправя се ораторът. 148 пада. Dobbiamo votare l'emendamento 148. Значи, все пак гласуваме 148 за против, прието е. 149 за, против, въздържали се, прието е. 150 за, против, въздържали се, прието е. 151 за, против, въздържали се, прието е. 152 за, против, въздържали се, прието е. 153 за, против, въздържали се, прието е. 154 за, против, прието е. 155 за, против, въздържали се, прието е. 156 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 158 за, против, въздържали се, прието е. 159 за, против, въздържали се, прието е. за, против, въздържали се, отхвърлено. 165 за, против, Въздържали се? Нека проверим. Авете вотато тути? Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 167 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 168 за. Против. Въздържали се. Прието е. 169 за, против, въздържали се, прието е. 170 за, против, въздържали се, прието е. 171 за, против, въздържали се, прието е. 172 за, против, въздържали се, прието е. 173. Е, не го гласуваме него. А сега 174 за. Против. Въздържали се. Прието е. 175 за. Против. Въздържали се. Прието е. 176 за. Против. Въздържали се. Прието е. 177 за. Против въздържали се, прието е. 178 не се гласува, 179 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 180 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 181 за, против, въздържали се, прието е. 182 за, против, въздържали се, прието е. Abbiamo adesso un eh, emendamento orale rapporter. Dare la parola. Имаме сега устно изменение от докладчика. Той има думата. Една такава инициатива, като инициативата основана на хартата на основните права, инициатива, която се организира всяка година на 18 април. Ние искаме да апелираме за подкрепа на този ден на национално и европейско равнище. Е, някой има ли против, против това осно изменение? Добре. Гласуваме този, това осно изменение за, против, въздържали се, прието е. 183 за, против, въздържали се, отхвърлено 184 е. за, против, въздържали се, прието е. 186. За, против, прието. 187 е. за, против, въздържали се, прието. 188 е. за, против, въздържали се, прието. 189 е. за, против, въздържали се. Прието е. 190 не се гласува. 191 за, против, въздържали се. Прието е. 192 за, против, въздържали се. Прието е. 195 за, против, въздържали се, прието е. 196 за, против, въздържали се, прието е. 197 за, против, въздържали се, прието е. Сега гласуваме 198 за, против, въздържали се, прието е. 199 за, против, въздържали се, прието е. 200 за, против, въздържали се, прие, отхвърлено. 201 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Сега направо 203 за, против, въздържали се, прието е. 204 за, против, въздържали се, прието е. 205 за, против, въздържали се, прието е. 206 за, против, въздържали се, прието е. 207 за, против, въздържали се. Нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърлено е. 33 на 33. 208 за. Против въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. 210 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 211 за, против, въздържали се, прието е. 212 за, не, извинявайте, е, не се гласува. А е, сега 213. За. Против. Въздържали се прието е. А сега 214. За. Против. Въздържали се прието 215. Е. За. Против въздържали се, прието е. 216 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 217 за, против, въздържали се, прието е. 218 за, против, въздържали се, прието е. 219 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Прието е. 200. 24 за. Против. Въздържали се. Прието е. 225 за. Против. Въздържали се. Прието е. 226 за. Против. Въздържали се. Прието е. 227 за. Против. Въздържали се. Прието е. 228 за, против, въздържали се, прието е. 229 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Crane, гласуването. Прието. Сега гласуваме 230 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието е. Сега гласуваме втора част на 232 изменение – то съответства на компромис 11. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, свалено е. А сега гласуваме 239 за, против, въздържали се. Ами, нека проверим. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Отхвърлено е. 240 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 12 за. Против. Въздържали се. Прието е. 256-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърлено е. 259-то за, против, въздържали се, прието е. 13-ти компромис за, против, въздържали се, прието е. 276 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Двеста за, против, въздържали се, прието е. 271 за, против, въздържали се, прието е. 272 за, против, въздържали се, прието е. 273 за, против, въздържали се, отхвърлено. 274 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Компромис 14б за, против, въздържали се, прието. 280 за, против, въздържали се, отхвърлено. 281 за, против, въздържали се, прието е. 286 за, против, въздържали се, прието е. 287 за, против, въздържали се, прието е. 288 за, против, въздържали се, прието е. 289 за, против, въздържали се, прието е. 290 за, против, въздържали се, прието е. 291 за, против, въздържали се, прието е. 292 с осно изменение. Господин Петичини го предлага намаляването на профилактичната употреба на антибиотици е необходимо. Необходима е, необходима е превентивната дейност да се засили. Тоест, лекуването на животни трябва да стане по-разумно. Има ли възражение? Кой е за основното изменение?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 294 за, против, отхвърлено е. 296 за, против, отхвърлено е. 297 за, против, прието е. 298 за, против, въздържали се, прието е. 299 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 300 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 301 за, против, въздържали се, прието е. 302 за, против, въздържали се, прието е. 303 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 304 за, против, прието е. 305 за, против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Край на гласуването. Прието е. 306 за. Против. Въздържали се. Прието е. 307 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 308 за против, въздържали се, отхвърлена. 309 за, против, въздържали се, прието е. 310 за, против, въздържали се, отхвърлена. 311 за, против, въздържали се, нека проверим. Avete votato tutti? C'è un PPE di troppo? C'è un PPE di troppo. Гласувахте ли? Имаме един от НП повече. Благодаря. Прието е. Продължаваме. Коментар извън микрофона. No. Eh, no, no perché credo... per me ci sono 69 schede e 69 voti. Il... Броят на гласовете съответства на е, колегите, които присъстват и така. 313 гласуваме за против, въздържали се, е, проверяваме. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. 314 за. Против. Прието. 315 за, против, въздържали се, прието е. 316 за, против, въздържали се, прието е. 317 за, против, въздържали се, прието е. 318 за, против, въздържали се, отхвърлено. 319 за, против, въздържали се, отхвърлено. 320 за, против, въздържали се, отхвърлено. 322 за, против, въздържали се, прието е. 323 за, против, въздържали се, прието. 324 за, против, въздържали се, прието е. 326 за, против, въздържали се, прието е. 327 за, против, въздържали се, прието е. 328 за, против, въздържали се, прието. 329 за, против, въздържали се, прието е. 300 и 300 за, против, въздържали се, прието. 331 за, против, въздържали се, прието е. 332 за, извинявайте, поправя се вратурата. Продължаваме с 334. Гласуваме 334 на господин Лиза за, против, въздържали се, отхвърлена. 335 за, против, въздържали се, прието. Е. Преминаваме към преамбюла. Едно Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Прията. 2. За. Против. Въздържали се. Прието. 3. Е. За. Против. Въздържали се. Прието. Е. Е. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Прието. Пето. За. Против. Въздържали се. Прието. Шесто. За. Против. Въздържали се. Прието. Седмо за, против, въздържали се, ще проверим. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. Осмо за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Девето за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Десето за. Против. Нека проверим десето. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Край на гласуването. Отхвърлено. Дванайсто за. Против. Въздържали се. Прието. Изменение. 14. Не. Продължаваме с компромис 1 за. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. 21 за. Против. Въздържали се. Прието е. 22 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Прието е. 27 за. Против. Въздържали се. Прието е. 28 и 29 за. Против. Въздържали се. Не видях знак от социалистите. Повтаряме гласуването за. Против. Въздържали се. Приятел. 31 за. Против. Въздържали се. Прието е. 30 е за. Против. Въздържали се. Прието е. 33 за, против, въздържали се, отхвърлено. 34 за, против, въздържали се, прието. 35 за, против, въздържали се, проверка. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. е. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Прието е. 37 за. Против. Въздържали се. Прието е. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 39 за, против, въздържали се, прието. 40 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 42 за, против, въздържали се, прието е. 52 за, против, въздържали се, прието е. 53 за, против, въздържали се, прието. 57 за, против, въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 59 за, против, прието е. 60 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието е. 65 за, против, въздържали се, прието е. 66 на две части. Първата част за, против, въздържали се, прието е. Втората част за, против, въздържали се, отхвърлено е. 67 за, против, въздържали се, прието е. 68 за, против, въздържали се, прието е. 69 за, против, въздържали се, прието е. 70 за, против, въздържали се, прието е. 71 за, против, въздържали се, прието е. 72 за, против, въздържали се, прието е. 73 за, против, въздържали се, прието е. 74 за, против, въздържали се, прието е. 75 за, против, въздържали се, прието. 76 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. Осемдесет и четири за, против, въздържали се, прието е. 85 за, против, въздържали се, приета. 86-то е. за, против, въздържали се, отхвърляме. 87 за, против, нека проверим. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Край на гласуването. Приятел. 88 за, против, въздържали се, прието е. 89 за, против, въздържали се, прието е. 90 за, против, въздържали се, прието е. 91 за, против, въздържали се, прието е. 93 за. Деветдесет и трето мое. За. Против. Нека проверим. И voto è chiuso. Respinto. Край на гласуването. Отхвърлено е. 94 за, против, въздържали се, прието е. 95 за, против, въздържали се, прието. 96 за, против, въздържали се, прието е. 300 за, 397-98. Гласуваме ги заедно за, против, въздържали се, прието. 99-то да? А, извинявайте, и 99-то сме гласували с предишните три. Гласуваме 100 за, против, въздържали се. Нека проверим. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието. Гласуваме електронно целия текст. Il voto è chiuso. Край на гласуването. Прието е. Поздравление за докладчика. Прието е с мнозинство. Dear colleagues, we should continue on our today's meeting. Колеги, нека да продължим с заседанието днес. Тези, които искат да напуснат залата, ако може да го направят и бързичко, и тихо. И стигаме до следващата точка. Е, времето смятам, че е ценно за всички затова нека да се съобразяваме и тези, които няма да участват в дейността ни от тук нататък, моля, напуснете залата. Благодаря и с това преминаваме към следващата точка ограничаване на емисиите от някои замърсители във въздуха от горивни, средни горивни инсталации. Давам думата на Андрей Гжип. Заповядайте, господин Гжип. Much, Благодаря, господин председател. Аз направих представяне на проекто доклада. по време на заседание на комисията, но тогава не ни остана много време за дискусия. След това, междувременно, получих 420 изменения, от които 331 по основния текст, останалите по приложенията. Аз също правя изменения към проекто доклада. И днес комисията ИТРЕ гласува становище за директивата. Вероятно го правят в момента. Измененията общо са 476 ще дойдат допълнителни и от ИТРЕ. След първоначалната обмяна на мнения, не ни остана време за допълнителен дебат, както е, подчертах. Днес като че ли също нямаме много време. Но мога да ви кажа, че се срещнахме с всички докладчици в Сянка и преди следващото ни събиране всички докладчици в Сянка ще получат проекта текста на компромисните изменения. Работата по тях е доста трудна, защото става дума за конкретни технически решения. И с докладчиците в сянка се споразумяхме да ограничиме темите до 10 области, където да търсим компромиси. Това не означава, че компромисите ще бъдат само 10, те вероятно ще бъдат повече, в четвъртък имаме среща с докладчиците в Сянка. Всъщност днеска трябваше да го направим, но не ни стига времето и затова го отложихме за четвъртък. Така че считам, че ще можем да приемем проекто доклада. в е, рамките на предвидения график и ако това се случи, преди е, лятната ни отпуска ще успеем да се договорим и с съвета. Ако разбира се не успеем да е, постигнем този график, ще продължим с работата с съвета и след е, прекъсването за лятото. горе от това е което мога да кажа за сега. Ако имате конкретни въпроси, заповядайте. Председателят, благодаря. Сега давам думата на докладчиците в е, сянка. Първо социалистите и демократите. Колегата не е тук. Ще има заместник, както ми казват господин Зафоли. Да, колегата получи, не може да бъде сред нас днес. Извинява се, помолим аз да го замествам. И искам да благодаря от негово име на докладчикът и докладчиците в Сянка за работата, която извършват по възможните компромисни изменения. Първо, ангажиментите са много широки и това се отразява и в многобройните изменения. Търси се възможността да може да се направи избор между получаване на разрешение и регистрация. В директивата се предвижда само регистрация но ние искаме да подадем изменения. Колегата Паулучи ги подава, свързано с идеята за уведомяване, което е свързано с регистрирането. Но ако ще има изисквания за подаване на информация, за получаване на разрешително, това също трябва да се уреди като материя. После коментар за възможните изключения. трябва да се избегне сблъсъка или противоречията с други законодателни текстове на европейско ниво. Просто трябва да бъдем последователни в, е, с, с това, което се съдържа в директивата за индустриални емисии. Т.е. изискванията за по-големите горивни инсталации биха могли да се приложат и за средните такива, за които става дума. Във всички случаи, изключенията се представят. Очакваме да видим какво ще е мнението на комисията и съответно ще подадем изменения за дерограции към параграф 1 и 5 от директивата за индустриални емисии. Там се предвижда възможността да се изключат газовите турбини и също двигатели, свързани с научни изследвания. Ние не сме съгласни с изключенията, които е, слагат забрана за ограничаване на определен вид е, инсталации, защото това ще е, подкопае и тяхната дейност. А що се отнася до договора и до, извинявайте, графика, свързан с регистрирането и издаването на разрешителни, когато става дума за съществуващи инсталации, този срок би трябвало да е 3 години за инсталации под 3 мегавата и 5 за нови. Защото е, след като вече веднъж има инсталация, която е регистрирана и получила сертификат, е, те да имат 3 е, години за да могат да извършат съответните процедурни задължения. Колегата ще подаде съответните текстове в четвъртък на докладчиците в Сянка, така че да се изясни съответното му предложение. После границите или таваните за емисии – за момента не правим никакви предложения по тази тема, защото е, разчитаме на оценката въздействие, извършена от е, комисията. Но ни е интересно какво ще коментира комисията за предложението да се приемат различни е, тавани за въглероден оксид или за диоксид, т.е. различни лимити за различните замърсители. Също така въпросът е може ли да се покрият и други замърсители, които не се включват в оценката на въздействието. Ако това ще стане, трябва ли да искаме ново изследване на въздействията? Лучи ще подаде и други конкретни изменения, свързани с действието на тези инсталации на годишна база. 145 часа трябва да остане като цифра, но трябва да се разпредели като средна цифра за 3 години, за да се даде възможност на оператора да спазва настоящата директива. Две предложения има с цел да се предотврати за обикалянето на тази разпоредба. Освен това беше обещано някои инсталации да бъдат и, и изключени, които според мен трябва да се включат. Например, комбинации между съществуващи и нови инсталации с, ако начина за отвеждане на емисиите е един и същи, те трябва да се изчисляват общо. После, ако се подават много големи изменения, така както направихме с директивата за индустриалните емисии, трябва да се предвидат съответните е, тавани и за смесени инсталации и за нови такива. А за наблюдаване и контрол на емисиите по приложение 4 предлагаме мониторинга за въглероден оксид – да бъде застъпено в текста, за да може да се съберат данни с цел евентуално да се направи ново законодателно предложение. За сега не е възможно според комисията да се наложат е, ограничения за въглероден оксид, защото няма данни. Много страни членки вероятно те искат постоянен мониторинг на емисиите на определени инсталации. И ние бихме искали е, по-често да се извършват регулярните замервания от друж... дружествата. Комисията предлага 3 е, години за е, инсталации от 1,5 мегавата. Ние Предлагаме две години за е, инсталации от 1,5 до 5 мегавата и по-дълъг и 3 години за по-големите. После стандарти за информация и прозрачност. Би трябвало да има такива за дружествата, които са регистрирали подобни инсталации. Те трябва да бъдат е, на разположението на е, обществото Очаквам да работиме с докладчиците в сянка. за да можем да стигнем и до текст, който на окончателното гласуване през май ще се радва на широк консенсус. Благодаря. Ако мога да ви помоля и вие, освен и останалите докладчици в сянка, да се изкажете е, достатъчно е, сбито, за да дадете възможност и на останалите седем колеги, които са заявили е, желание да се изкажат. Ако може така в резюме да представяте мненията си, сега госпожа Вишневска от ЕКРЕ. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Благодаря, господин председател. Подадени са много изменения към господин, за господин Жип. Нямаме много време. И затова мисля, че трябва да очертаем така граничните линии на това, кое ще приемем и кое не. Няма да приемем да се разширява обхвата на директивата към нови вещества. Комисията отбелязва, че проблема с тежките е, метали и въглеродния оксид вече е решен, както и азотните емисии. Те идват от е, земеделието, не от индустрията. 90%. И за това ограниченията трябва да бъдат и пропорционални спрямо това, което се случва на място, защото разширяването на обхвата на директивата не, не обслужва интересите, за целите, за които я приемаме. Големите горивни инсталации често се изключват от обхвата на директивата. Три, има предложение за 300 часа на година, което означава по-малко от две седмици постоянна работа, което въобще не е достатъчно. Трябва да има възможност на, за гъвкавост да се изчислява след настроеност в рамките на няколко години, защото тогава, защото подобни инсталации се използват с различна интензивност, в зависимост от времето, например. И не мога да приема а, задължителния задължителността на предложение 3. Защото, приложение 3, защото там ще се появят твърде много разходи. А ще се получи още по-голяма пропаст между изискванията и реалността. Очаквам предложения и от докладчика в такъв смисъл. Надявам се, че ще можем да постигнем компромис, например списъка за инсталации, които не се покриват от директивата, е, темата за разрешителните, за отчетите, за агрегирането и така нататък. Също така ви обръщам внимание на един ключов е, момент, а именно нивата на емисиите залегнали в е, приложение 2. Не следва да влизаме в преговори с съвета, но все пак имайте предвид, че различните страни използват различни технологии, различни ресурси, то много различни. Затова ще е много трудно да се застъпят нива на емисии еднакви за всички страни те ще могат да бъдат установени едва след дълги задълбочени депати между специалистите. Във всички случаи трябва да се отчитат конкретните обстоятелства в отделните страни. Комисията не може да направи това. Подобен дебат следва да се проведе само в съвета. Затова подкрепям докладчикът е, в твърдението му, че е, таваните трябва да бъдат по- диверсифицирани в зависимост от мощността на отделните горивни инсталации. И смятам, че съвета трябва да се изкаже в този смисъл. В противен случай ще стигнем до нива, които на хартия изглеждат добре, но на практика няма да могат да бъдат прилагани, поне в някои страни членки. Нека не забравяме, че има много големи разлики между страните ни. И тези, които искат да приемат по-амбициозни ограничения, могат и да го направят. Това винаги въжи за общите задължения на национално ниво спрямо европейско. Председателят, благодаря. Господин Хойтеман, другия докладчик в сянка. Благодаря. Много приятно бе сътрудничеството с останалите докладчици в Сянка. Имаме, разбира се, известни разногласия между политическите групи и имаме безпокойство, че може би ще се получи двойно регулиране с дирекция, директивата за индустриални емисии и директивата за екодизайн. Много бих бил предпазлив да не вкарваме нови изключения и е, задни вратички. Сега е, казвате, че е, много е важно да, да няма подобни пропуски. В директивата за индустриални емисии има изключения Но въпросът е, е дали тези е, изключения могат да се отнасят за средни горивни инсталации. В член 2 се подават текстове за изключения, внесени от съвета. Колеги тук също правят това. Смятам, че всичко това трябва да се разгледа за всеки отделен случай много внимателно е, защото не бива да отваряме прекалено много тази възможност. После комисията е, твърди, че не иска да пипа таваните за емисии. Е, ние това не направихме и при директивата за индустриалните емисии. Трябва да има много добро, добра оценка на въздействията, за да правим нещо подобно. Инсталациите за биомаса и таваните за прахови емисии трябва да се огледат, но все пак не бива да пипаме много приложенията. Трето, датите и сроковете, мисля, че можем да бъдем по-амбициозни и да очакваме комисията да влезе в сила по-рано. По отношение на експлоатацията би трябвало да има конкретни е, е, текстове за е, дейност е, по спешност, така че да не се смесват тези часове с работата в нормален режим. От някои страни членки се изказва сериозни, сериозна загриженост за изключенията. Трябва да говорим затова и накрая за горивата, мисля, че е много е, много опасно да засягаме съответната кауза. Благодаря. Следващия оратор е Стефания Торес. Е, muchas gracias por, por el... Следващият оратор, това е представител на Обединената левица. Благодаря, благодаря на докладчика, благодаря като цяло за извършената работа и на всички, които участваха в изготвянето на този доклад. Мога да кажа, че има около милион и половина смъртни случаи в Европа поради лошото качество на въздуха. Това е голям проблем, който засяга милиони хора на континента. Замърсяването на въздуха застрашава не само човешкия живот, но също и е, екосистемите и е, различните култури Администрацията като че ли отвръща поглед и няма истинска политическа воля за решаване на проблема. Трябва обаче да се приемат планове за действия, които да намаляват е, праговете на замърсяване. Информацията, която получават гражданите, не отразява истината, тя не е прозрачна. Европейската комисия също не контролира държавите членки при изпълнение на задълженията им. В нашата политическа група ние ще се застъпим за мнозинството в е, европейски граждани, които изискват прилагане на директивата за цел защита на народното здраве. Трябва да се търсят структурните причини, трябва да се търсят отговорните, трябва да се търсят и фактите, за да могат предприятията, които носят отговорност, да платят за замърсяванията, които причиняват и това да не се отразява върху здравето на гражданите. За да бъдат защитени гражданите, трябва големите предприятия да възприемат своята отговорност. По тази причина ние смятаме, че държавите членки трябва да се погрижат е, разходите, които са свързани с транспониране на директивата, да не се прехвърлят върху сметките за ток на европейските граждани. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Хоркин. Благодаря. Извинявам се от името на Мишел Риверси. Тя не можа да бъде тук, за това аз ще представя нейното становище. Коридните инсталации до голяма степен замърсяват въздуха в Европейския съюз и причиняват преждевременна смърт на средно 140 хиляди хора в Европейския съюз. Трябва да се помисли за разумен начин за, по, за подобряване на чистотата на въздуха. Това е амбициозна цел, за това е необходимо равнопоставеност между държавите членки, която да бъде заложена в директивата. Тук трябва да се съсредоточим върху растежа на на економиката и заетостта, както и върху иновациите. Амбицията е в същото време да се защити околната среда. Зелените представят някои изменения. Искаме ясни стойности за някои замърсители, като е, живака и други замърсители, идващи от средните горивни инсталации. Тези горивни инсталации са предмет на настоящата директива. А големите горивни инсталации са предмет на регулации в, от други законодателни текстове. Ето защо е необходимо в този текст да има ясни разпоредби за средните горивни инсталации. Благодаря. А сега Пиор. Благодаря. Аз ще бъда съвсем кратък първо искам да благодаря на докладчика за извършената работа, тъй като докладът е много технически. От една страна трябва да се защитава здравето на гражданите, а от друга страна конкурентоспособността на предприятията, а това е трудно. Тук става дума за основен инструмент е, за преминаване на, към нисковъглеродна економика. Важно е също защитата на околната среда, така че до 2300 година да можем да спазим границите на СЗО. Освен това, нашият принос се концентрира върху система за надзор и контрол. Тази система трябва да бъде публична и да дава възможност за достъп до информацията, така както се изисква от СЗО. Също така е важен достъп до правосъдие. Подкрепяме също така и измененията, които въвеждат по-строги граници и въвеждане на списък от други вредни субстанции, като формалдехид, метан, живак, въглероден окис и амоняк. Благодаря. Сега давам думата на останалите оратори. Господин Флоренц. Господин Флоренц. Искам да ви помоля да се вместите в не повече от две минути господин Флоренс. Да, разбирам. Всъщност, ние трябва да си зададем въпроса дали искаме да направим нещо по темата замърсяване на въздуха или не. И отговорът може да бъде само да. И ако установим, че между 1 и 50 мегавата нямаме съответни разпоредби в Европа, е, то тогава ще помоля колегите от ЕКР и от е, групата на либералите, ако е, те искат да е, изключат всичко това. В моята страна има 9 федерални провинции, нито една от тях не е готова да направи нещо. Това е много трудно е, и за мен да обясня в моята страна на средното съсловие, че се ангажираме в Германия а съседните страни не могат да а, дадат някакво обяснение в тази връзка. Така че ние трябва да подходим по-амбициозно. Не трябва да а, приемаме нереалистични стойности. Това разбирам изцяло. Обаче, ако сега а, покажем а, позиция, както при другите доклади, аз е, бих казал, че е, ще трябва е, наистина да определим много добре нещата. Аз съм този, който би изисквал най-високите стандарти. Обаче околната среда обхваща и Белгия, и Австрия, и Полша, и тя е една и съща, тя се замърсява и е, въздухът естествено не остава само над моята страна, движи се към Полша и Унгария, така че трябва да направим нещо. Аз е, съм готов да намерим компромис, обаче да не се прави нищо, е, според мен е неправилно. Thank you very much. And now, Madame Госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Да, наистина, вярно е, че става дума за една трудност в случая да постигнем съгласие по отношение на общественото здраве и е, трябва да се избегне и двойната регламентация. Имам предвид е, също конкурентоспособността на малките и средни предприятия, намаляване на административната тежест и е, искам да се присъединя към колегата Клайн Соренс. Трябва да се борим срещу замърсяването на въздуха и е, то не познава граници. Аз искам да благодаря на докладчика, защото ми се струва, че неговата визия е много прагматична по отношение на прилагането на директивата. Аз мисля, че трябва известна доза гъвкавост за малките горивни инсталации до 50 от 5 мегавата. Също така искам да а, е, а, е, бъдем да останат в приложното поле на директивата инсталациите за изследователски цели, също така тези в отвъд е, морските територии, защото там има трудности да се използват е, източници на чиста енергия, които са разпространени в континента, така че на тях трябва да оставим повече време. Аз съм внесла редица изменения, за да се избегне е, при покриването с директивата за средните горивни инсталации и това ще се отнася до е, индустриалните емисии. Аз мисля, че трябва да се опрости законодателството и смятам, че това е желание на всички. Благодаря. Thank you very much, Mr. Chairman. I want to focus on only one part of this particular proposal. That's Amendment 1 2. Искам да се спра на изменение 1, 2 и 5, а именно за дизеловите мотори. Е, новите мотори, те са е, с друг е, проект. Има много държави членки, които са загрижени именно за влия... въздействието на тази директива върху е, производителността върху индустриите. Тази директива задава определени стандарти за емисиите, но някои от тези стандарти са предмет на регулиране от други директиви. Трябва да сме последователни, защото е, крайбрежният сектор особено не е покрит от законодателни текстове. Говорихме за тази, по този въпрос с господин Тимерманс, който каза, че е, вероятно тези региони няма да бъдат включени в е, обхватното поле на текстовете. Не зная е, дали е, това така ще се случи. Не знае какво ще се случи с е, бреговата ивица на Шотландия, но това означава, ако това се случи, ако в обходното поле на текстовете попаднат тези региони, много работни места ще бъдат засегнати. Според мен би трябвало да помислим за а, изключения. 2,5 Две от пет платформи са застрашени. 6,6% от всичките емисии в Обединеното кралство идват от тези платформи. Това не е голяма, а, голяма стойност. Така че бих искал да помоля комисията да подкрепи това изменение е 125, т.е. 125, госпожа Конечна. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за предложението за тази директива за средните горивни е, инсталации, защото и малките инсталации, и малките е, заводи могат да замърсят много въздуха. Позволете ми да представя моите изменения. Най-важното нещо, което искаме е да ограничим емисиите, така че те да са реалистични от економическа гледна точка и да бъдат приложени. Е, според мен предложението на комисията е много амбициозно и в много държави членки това означава значителни инвестиции, което в крайна сметка ще отложи приложението на, прилагането на, на директивата, поне в Чешката република. Това ще се увеличат разходите за отопление. Затова аз бих предложила първоначалните мерки да бъдат приложени колкото се може по-бързо. Смятам, че е разумно Европейският парламент да предложи стойности и мерки, които да могат да бъдат приложени бързо и да не се залагат е, стотици изключения, които да не се прилагат от държавите членки. На следващо място спирам се на различните видове горивни инсталации по техните големини. Имам още едно изменение, което се основава, което засяга прозрачността на предложението. Според мен в бъдеще би трябвало да подобни е, въпроси да се решават не в комисията, а да има повече прозрачност и участие от страна на парламента. По отношение на изменение 151 не зная защо комисията предлага тези проверки на всеки три години, след като сега а, е, има проверки на всеки две години. Благодаря ви. Благодаря. Господин Иво Белет. Благодаря, господин председател. Искам да се спре на две изменения, които предложих. Ще премина на холандски. Най-напред благодаря на докладчика. Текстът е балансиран. Най-напред ще се спре на клаузата за проверка. При нас е, нормите се проверяват на определени интервяли, затова бих предложил и тук да има клауза за проверка. Комисията иска да провери дали има нужда от адаптиране на нормите, на стандартите, които ще приемем сега през 2023 година. Добре. Това е добре. но въпросът е за индикатора въглероден двокис. Дали трябва да го приемем тук в текста или не? Според мен трябва, защото той показва именно до каква степен функционират горивните инсталации. На следващо място, минималната прагова стоеност от 1 мегаватт. Нека остане. Така ще предотвратим вакуума за малките горивни инсталации. Затова предлагам да се придържаме към предложението на комисията. Господин Линс. Благодаря, господин председател. Аз не искам да повтарям всичко, което беше казано от колегите. Мисля, че е важно, когато приемаме нова директива, да избягваме дво... преповтаряне на правни разпоредби, също така да спазваме е, изискванията на директивата за емисиите. Аз искам да се спра на някои изменения, внесени от мен. Смятам, че е важно да включим в случая важните инсталации, особено тези, които имат много експло... експлуатационни часове и които имат висока степен на отделяне на емисии. Трябва да изключим тук аварийното токово захранване и е, Искам в случая да подкрепя колегата Гростец, що се отнася до е, изключването на м, тестовите дейности и дейностите, свързани с изследователска дейност. Аз мисля, че ако не допуснем изключение, просто изцяло ще бъдат блокирани тези дейности. Благодаря. Now, uh, Госпожа Шерир Перик. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря за направените коментари. Искам и да поздравя докладчика за извършената от него работа. Искам да подкрепя измененията, които се свързват с реалното ограничаване на емисиите без задни вратички. Важно е в Европейския съюз емисиите да се контролират по-добре. Става дума все пак за общественото здраве. Необходимо ни е законодателство, където да няма нежелателни вторични ефекти. Имам предвид следното. Подкрепям измененията на господин Линц и на господин Дюкал – що се отнася до изключенията на офшорните инсталации, е, защото в CP директивата е, целта е да се ограничи замърсяването на въздуха. Проблематиката в открито море е много по- ограничена и разходите за офшорните платформи стават много високи, когато е, трябва да се спази MCP директивата. Това би довело до там, че много платформи трябва да преустановят своята дейност, а едва ли това е целта. В економическата криза не може да се защитава подобна позиция и мисля, че това не е и нашата цел за по-добро законодателство. Благодаря. Благодаря. Сега ще помоля комисията да обясни своята позиция. Давам думата на госпожа Уининг. Благодаря. Добро утро на всички. Искам и аз да благодаря на докладчика за, него, за работата, за свършената работа. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Е, вчера говорихме за директивата за националните тавани на замърсители. Говорим по принцип за това, че трябва да има прагови стойности на замърсителите. Искаме да подобрим чистотата на въздуха и това е въпрос важен за бъдещето. Това предложение е също част от общия пакет. За това Искам да подчертая именно, че е, това е един общ контекст, контекстът на подобряването на качеството на въздуха. Е, ситуацията с е, чистотата на въздуха е драматична. Не така. Докладът. Има много положителни страни на текста. Е, например, обхват, обхвата на директивата, че той трябва да се запази, това според мен е положително, а също така и търсенето на възможности да се е, справим с проблема в определено ни много замърсени региони. Това е също много важно. Разбирам загрежеността на държавите членки и се радвам, че този аспект е засегнат от докладчика. Но ние сме загрижени и се опасяваме от някои изменения, които бяха представени преди малко. Има намеци за забавяне на приложението, има индикации за изключения. Защо не изключваме възможността за дерогации и за изключения? Мислим, че те трябва да бъдат обособени. Смятаме, че тези изключения би трябвало да бъдат намалени колкото се може повече. В противен случай няма да постигнем целите си. Ние смятаме, че този текст ще допринесе, че с тези мерки ще, бъдат, ще се постигнат поне 20%, 20 постигане на целите. Средните горивни инсталации. Ние разбираме, че тук не би трябвало да има дублиране на законодателството, защото в други текстове говорим за, реф, за рафинерите, за други инсталации, но някои от средните горивни инсталации нямат определени характеристики. Ако направим това изключение, в такъв случай отваряме вратата за увеличаване на разходите на много малки и средни предприятия. 1,5 мегаватта. По принцип такива инсталации са малки инсталации и те в такъв случай би трябвало да поемат всичката тежест, която ще поемат големите горивни инсталации. То, според нас, това не би трябвало да се случи, защото ние бяхме именно загрижени за малките горивни инсталации те да не бъдат обременени допълнителни. Но вие правилно а, говорихте за тази вратичка, за, тази, за този дефицит в текста. Бихме искали то, той да бъде отстранен. Ще се постараем поне. Ще се постараем да има баланс между екологосъобразните мерки между равнопоставеността и между правната сигурност. В същото време ще се опитаме да не отежняваме допълнително административната тежест за малките и средни предприятия. Искам да подчертая още веднъж, че сме готови да предоставим допълнителна информация, ако е необходимо по техническите аспекти на директивата. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на докладчицата за заключителни думи. За, на докладчика. Шадов е, рапортерам, дякую. Е, Колжанка. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в Сянка и на представителя на комисията, както и на всички колеги. Благодаря им за изказванията. Имам една обща бележка. Нашите намерения са добри. Искаме въздухът в Европа да е с по-добри качества. Както парламента, така и останалите ангажирани в процеса са на едно и също мнение, но когато се стигне вече до изчистване на подробностите, се оказва, че това не е толкова лесно. Сега всички е, подаващи изменения искат някакъв по-специален е, режим, например е, за частично функциониращите инсталации или за платформите е, в е, Северно море или извън Европа. Това, разбира се, осложнява нещата. Освен това, се добавят и проблемите с различното ниво на развитие на страните членки също и е, различната организация на отоплението на жилищата. В някои страни то е централизирано, в други децентрализирано, използват се различни видове горива, е, въглища, биомаса или други енергоисточници. И не трябва да забравяме, че ако е, наложим твърде обвързващи или строги норми в твърде къс период от време, ще се получи така, че собствениците на определени инсталации ще решат, че разходите са твърде високи и ще излязат от е, централизираната система и ще започнат да е, ги използват в така по-не е, открити режими. Поне в е, моята страна това се случва. Има изисквания за докладване и регистриране на съответните инсталации – Когато обсъдиме е, дискусиите, е, които са, е, предложенията, извинете, подадени до тук, съм убеден, че ще успеем да стигнем до някакво споразумение, така че да излезем с окончателна версия на доклада, която да е приемлива за всички. Благодаря на всички за обменените мнения, много беше интересно. И след заседанието с докладчиците в Сянка ще можем да ви представим и повече подробности да засегнем теми, които не успяхме да засегнем днес. Председателят, да. 6 и 7 май ще трябва да разгледаме тази тема и за мандата, с което можем да приключим тази точка и да преминем към следващата ресурсова ефективност и кръгова економика. Сега давам веднага думата за становището по собствена инициатива, което сме решили да направим. Госпожа Пети Канен има думата. Благодаря. Аз лично считам, че това е една от най-важните теми, с която парламента се занимава. Ние имаме една единствена платформа и използваме ресурсите и един път и половина, отколкото е възможно. И ако продължаваме така, всички е, прогнози ни казват, че до 2000 2050 ще трябва да имаме 4 планети, чието ресурси да използваме. Това, разбира се, не може да се случи и затова трябва да решим какви промени следва да въведем и дали те ще ни носят е, полза или ще бъдат катастрофални. И това е изключително конкретен въпрос за Европейския съюз, защото ние страшно много зависиме от е, внос на ресурси. Тоест, е, нашата конкурентна способност може да бъде единствено в това, ако използваме интелигентно и по новаторски начин ресурсите. И вече трябва, тук става дума не само просто за законодателство, а за смяна на менталитета. И трябва да се а, приемат ред мерки за промяна на начина на действие, за постигане на конкурентна способност и смяна на менталитета. Като ни трябват и законодателни и економически стимули. Затова е важно да работиме и е, по законодателни мерки, защото инвеститорите искат да имат повече сигурност, за да инвестират в възобновяеми енергии или други. Това в момента не се случва и е, причината по която не се случва е именно, че няма достатъчно стимули за инвестициите в Европа да прегледам бързо това, което предлагаме като мерки и действия. Първо, определени принципи трябва да бъдат прилагане, е, които са очертани в съобщението на комисията от миналото лято. Първия принцип е каскадното използване на материалите. Тоест, винаги да се използват за по-доброто и по ценна употреба и после да се използват многократно. Малко като с палмовото масло. Първо се гори е, и после да се използва за храна или първо да се използва в храната и след това да се използва в смазки и накрая да се гори. После е как точно да се организира използването на ресурсите. Също така имаме и иерархия на отпадъците, имаме и стратегия за постигане на економика с нулеви отпадъци. А, това означава, че е, изходният материал на едно производство трябва да бъде суровината на следващото. Така се постига кръгова економика. Трябва да има и, и индикатори за устойчиво използване на суровините а също и зададени цели за невъзобновяеми е, материали до 2050 да се постигне затворен цикъл на производство, а също и цели за възобновяеми е, материали и да се повиши употребата им, т.е. да се премине от използване на невъзобновяеми ресурси към възобновяеми. И там а, правилото е примерно а, десетократно да се увеличи ефективността и използването на ресурсите. Тогава а, трябва да търсиме и съответните економически т.е. да се постигат економически ползи и ползи за ежедневието с използване същите, с използването на една десета от съответните ресурси. После целите трябва да бъдат е, задължителни. И сега, ако използваме една и половина е, платнета, трябва да сложиме цел до 2020 една трета от е, използваните ресурси да, бъдат, да не бъдат използвани. И затова са ни необходими показатели. Какви могат да бъдат те? Те са малко като е, броенето е, на пръсти. Каквото си преброил, това е. А ако се използват всички модерни начини на счетоводство, не е толкова ясно всъщност каква е отправната база. За това ние трябва да а, тръгнем по линията на простото счетоводство на печалби и загуби. А, компанията, разбира се, може да има печалби, ако а, произвежда и по много неефективен начин. Затова трябва да въведеме принципи за отчитане на потреблението и, а при подаването на информация там целите не трябва да са задължителни, защото тук става дума само за да откриваме къде е, къде е ползата в промяната на начина на използване на ресурси и тази информация трябва да се предоставя на, на европейско ниво и на страните членки. На европейско ниво до 2030 трябва да има задължителни цели за разработване на водещите показатели. Тези показатели трябва да бъдат застъпени в европейския семестър, в, е, отчит, в проучването на въздействието и в е, счетоводството на суровинното потребление на дружествата, така че да се види как е, съответното дружество развива ресурсовата ефективност като цяло. Доста неща трябва да се направят и в законодателството, и в такъв смисъл смятам, че е много важна и настоящата директива. Важна е и директивата за рециклиране. Това е един от основните инструменти, който а, има отношение към нашите цели, примерно и в производството. Ние имаме приети цели за енергийна ефективност и в бъдеще следва да разработиме един набор от показатели за това как се изпълнява директивата за екодизайн до 2050, така че да може да се постигне ресурсова ефективност, която да е, е застъпена в задължителните изисквания за дизайн на продуктите. За да може ефективността да започва още от момента на замислянето на продукта. Трябва да има и информационен паспорт за тази информация, за съответния продукт и следва да разработим и хоризонтални изисквания за директивата за екодизайн, така че всички производители да е, спазват принципа на е, повторно използване на материалите, и ефективност. Като част от е, екодизайн трябва да се извършат дейности и по е, надзор на пазара, свързани с съответния регламент. Трябва да се разработят и системи за е, вътрешен контрол или самоконтрол на компаниите, така че те да могат да оглеждат своите процеси и продукти, именно посредством счетоводството на суровините. Тази система на оценка от външни оценители трябва да бъде задължителна и да се иска също така да бъде извършена и за стоките внасени в Европа Тоест, да се въведе система за аудитори от независими независими страни или независими експерти. Потребителите следва да получават информация, също въпроса с минималната гаранция за достатъчно дълъг срок на използване на продуктите и така нататък. Част от пакета е свързан и с директивата за отпадъците и предлагам комисията да излезе с предложение за парламента и за преразглеждане на тази директива, за да се повиши целта за преработване на градските отпадъци до 70%, за отпадане на сметищата, за изгаряне на отпадъците, за въвеждане на такси при изгаряне. Изгарянето е част от проблема. Когато се създаде е, пазарна е, употреба, повторна употреба на материалите, тогава ще се намали и тази практика. Също трябва да има конкретни действия за насърчаване на разделно събиране на е, отпадъците, на отговорността на произвеждащите отпадъци, да се търси а, максимално дълъг живот на съответните стоки, а, защото в момента това не е точно така. Ако няма а, възможност, да речем, човек а, да си а, връща бутилките, как точно може, дори и да иска, как да се случи, ако няма система за това. Така че е, ангажираността на производителя също трябва да бъде застъпена. Принципът е, трябва да бъде всички е, суровини да бъдат е, вкарани в устойчиви производствени системи преди да влязат в потока на отпадъците. Следва да се използват средства и от инструмента за стратегически инвестиции и програма Хоризонт 2020 за тази цел – е, мисля, че също така трябва да помислим как да се създаде и законодателна рамка за съществуващите сметища, за аудиторна система, за ангажиментите и отговорностите на отделните отрасли в това отношение. И съвсем накратко още няколко въпроса задължителни е, зелен елемент в е, обществените поръчки. Също да се въведе принципа спазва или обясни. Също политиката за а, е, максимално а, е, вкарване отново в производство на суровините. Също изключително важно е съобщението за устойчива е, хранителни продукти, което е, е, подготвя комисията, защото тук също много сериозно може да се постигне ресурсова ефективност. също предлагам комисията да създаде платформа, постоянна платформа за ресурсова ефективност, където различните ангажирани в тази дейност да могат да обменят най-добри практики, да дават предложения. Следва да има да се направи преглед на съществуващото законодателство, примерно в законодателството за конкуренция. Кое там спира кръговата економика и появяването на нови бизнес модели? Необходима е и програма за ефективност на сградите, за устойчиви такива. Е, трябва да излезе комисията с е, предложения за е, принципи, за материали и процеси при строителството, защото до от 40 до 70% ресурсова ефективност може да се постигне в жилищното строителство, ако използваме най-новите практики. Като цяло е, е необходимо да се съчетаят две области на политиката. От една страна устойчивост, ресурсова ефективност, опазване на околна среда и второ економически стимули и е, регулации. В момента регулацията на економиката не отчита въздействието върху околната страна, среда от дейността на дружествата. И е, ако увеличим е, защото предприятията, ако намалят отговорността си към околната среда, ще получат високи печалби. Но, а ако инвестират много в качество, в управление на ресурсовата ефективност и опазване на околна среда, това не се отразява на рейтинга на вашата компания на борсата например. И за това а, е, трябва да се огледа финансовете а, е, регламент, да се търсят а, е, по, а, възможности за включване на ресурсовата ефективност и в този законодателен а, акт. Кредитните, агенциите за кредитен риск трябва да отчитат и риска за околната среда. Трябва да има а, изискване за по-високи капитални буфери в е, банките. Да се разработят и системи на застраховки, така че да се покриват по-добре рисковете от природни бедствия. И информацията за е, това какво, е, какви последици носят определени инвестиции за околната среда, трябва да се съдържа в е, изискванията ни за предоставяне на информация от страна на инвеститорите. Още много неща мога да кажа, но знам, че времето ми е ограничено. И а, за сега ще оставя нещата във ваши ръце и ще очаквам да чуя предложенията ви. Председателят, благодаря. Започваме сега първия кръг на изказвания с докладчиците в сянка. В този случай господин Зофоли от името на господин Балучи. Благодаря, господин председател. Колегата Колучи днес се извинява и ме помоли съвсем накратко да представя неговото становище. Първо искам да изкажа благодарност на докладчика. Вие от самото начало показахте много ясно какъв е вашия подход, а той наистина е много добър. Както казах, ще направя съвсем кратки коментари. Някои от нещата трябва да бъдат задълбочени, най-вече когато става дума за така нареченото каскадно използване на ресурсите и за общите цели. Господин Получи, а и други членове на групата на социалистите посочват, че биха направили и други предложения – Обаче в предложения от вас е, текст не става дума за водните ресурси, също така и за земеползването. Добре е, че докладчикът се спира на една решаваща точка, а именно устойчивостта на а, прехраната. И имам една специфична моба. Трябва малко по-детално да се обсъди използването на пластмаси, какви функции има този материал, какви са възможностите за неговото рециклиране и тук е, мога да кажа, че възможностите за повторно използване са твърде ограничени. Това са някои от нашите предложения и препоръки през следващите дни. Ще ви изпратим конкретните си предложения. Благодаря. Господин Смекър, благодаря господин председател. Искам първо да благодаря на госпожа Пити Кайден като докладчик. Тя е изготвила един много интересен проект за доклад, който представлява добра основа за по-нататъчни дискусии. За мен беше приятна изненада това, което посочи заместник председателя на комисията господин Тимърман, а именно, че кръговата економика е бъдещето на Европа. Тук можем само да се съгласим, радваме се много, че е, се представя такъв амбициозен проект. Искам да направя сега първоначални коментари и да задам някои въпроси. Първо, искам да се спра на индикаторите и набелязаните цели. Тук мога да се съглася с докладчика, че измерването означава знание. И за мен също е много важно да имаме добри съпоставими данни. Евростат и Европейската агенция по околната среда е, показват определени резултати, обаче все пак имаме въпрос към комисията, как искате да продължите този процес. Струва ми се, че е важно да останем амбициозни и да работим по конкретни цели, а що се отнася до предприятията, за тях това също е много важно, тъй като те трябва да а, насочват инвестиционните си планове именно към тези цели. Добре формулираните цели със сигурност ще допринесат за по-добро планиране. Докладчикът говори за водещ показател и за подпоказатели. Обаче е, ще получим ли съпоставими данни, защо докладчикът иска индивидуални цели за всяка държава членка, как на практика ще се изпълнява това и на базата на кои показатели тя желая да се действа. Аз ще посоча още, че в алинея 5 се казва нещо във връзка с каскадното използване добив на енергия от отпадъци, това може да намали нашата енергийна зависимост от трети страни. Обаче иерархията на отпадъците във всички случаи трябва да се спазва. Така че трябва да действаме много премислено, поради което въпросът ми към комисията е следния. В сферата на енергетиката те публикува, вие публикувахте съобщение за добива на енергия от отпадъци. Как ще съгласувате това с иерархията на отпадъците. След това е, екодизайна. Точка 11, е, това е много тежка разпоредба, свързана с е, екодизайна, с продуктовата политика. Екодизайна предполага и енергийни аспекти, обаче това може да бъде разширено и да обхване материалите също и е, трябва да има комбинация от различни е, данни, когато става дума с събиране и сортиране на отпадъци. Ако имаме комбинация с екодизайна, това може да даде възможност за рециклиране и повторно използване. И е, могат да бъдат извличани суровини по енергийно по-енергиен ефективен начин, което е, дава предимство в конкуренцията. Също така искам да кажа нещо във връзка с точка 14 економика без отпадъци, искам да кажа, че са ни необходими европейски цели във връзка с правната сигурност и равни изходни условия на вътрешния пазар. Европейските цели трябва да гарантират околната среда да бъде защитавана в полза на всички граждани. Целите трябва да бъдат достатъчно амбициозни и да се спазват от всички. Ханс Бройнинг, ръководителят на Европейската агенция по околна среда, скоро ми каза, вижте, ако смятате, че имате водеща роля, но никой не ви следва, то тогава просто се разхождате. С други думи, необходим е пазар, който да реагира. Партньорските проекти също могат да играят важна роля тук. И след това твърдите битови отпадъци. Какво имате предвид по твърди битови отпадъци? Ние сме за хармонизиран метод за измерване, обаче да имаме статистики, които подлежат на външна проверка и е, да се намали също бюрократичното бреме. Тук е, можем да подкрепим държавите членки в спазването на тези принципи. След това забрана на а, отстраняване на рециклируеми отпадъци, забрана на депата до 2300 година. Тук искам да направя две важни уточнения. Първо във времево отношение, например съхранение на суровини, които в момента не могат да бъдат ефективно повторно използвани. Трябва да се предвиди съответното време, за да бъдат извлечени обратно тези вещества. Струва ми се, че все пак трябва да се избягва и проникването в почвата и също така, изгарянето на отпадъци, това може да бъде решено на европейско равнище. Както казах, това са задачи обаче на националните органи, а не на европейско равнище. След това въпрос към комисията. Как желаете да увеличите търсенето на пазара на рециклирани продукти? Госпожо докладчик, имам въпроси към вас. Какво имахте предвид с Inhalance Land – майнинг, т.е. Е подобрено използване на бивши депа за отпадъци. Е, след това Обща рамка и специфични мерки. Струва ми се, че тук нямаме добро съгласуване. Естествено, аз съм за глобалния подход при сградите, тъй като е, въпросът ми е свързан с сградите. Целите трябва да бъдат средно и дългосрочни по отношение на сградния фонд. Необходими са цели, които да водят до смяна на парадигмата, така че да могат да бъдат изготвени необходимите инвестиционни планове в предприятията. Точка 17 устройство на територията, това също ми се струва, че не попада в европейските компетенции. Съжалявам, много неща изброих и смятам да спра до тук. Благодаря. Thank you very much. Uh, uh, very briefly, could I ask you to speak a bit slower and for... Бих искала да ви помоля да е, говорите малко по-бавно, защото не можах да си запиша всички ваши коментари. Мистер Гербранди. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, and um, in that case, I'll try to speak in English today. Господин Кебранди, ще говоря на английски. Искам да благодаря на госпожа Педикайнен за чудесния доклад. Е, той е много важен, много ценен, не защото е, това е наша възможност да излезем с позиция, но и е възможност да изпратим сигнал към комисията а именно за това какво очакваме от пакета за кръговата економика. Е, честно казано, е, господин Тимърманс каза в пленарна зала, че а, първоначалното предложение беше по-амбициозно от сегашното предложение. Комисията обещава обаче е, по-амбициозен текст да видим. Господин председател, по принцип съобщението съотнесено към текста на доклада е, ме кара да се чувствам като през 2011 година, когато получихме пътната карта от Европейската комисия за енергийната ефективност. Много от елементите, които обсъждаме сега, са вече записани в тази пътна карта. И то именно от Европейската комисия. Моето заключение е, че методът да се използват съобщения, пътни карти, а също така и планове за действия, защото това прави Европейската комисия, това планира да изготви Европейската комисия. Просто този метод не работи. Ние сме в изходната точка, както преди 4-5 години. И това е нещо много важно. Това е много важен извод. Ако нещо е ясно, то това е, че ни трябва законодателен подход. Аз съм съгласен е, с, тук с докладчицата. Но един силен законодателен пакет беше пакета за отпадъците, който, с което, който текст бе оттеглен от комисията. Ние говорим често за комисията тук в парламента, говорим е за това, че държавите членки не прилагат Европейската комисия, е, извинявайте, Европейската политика, но какво прави комисията? Ето имаше пътна карта за енергийната ефективност в Европа, но нещата там не бяха амбициозни. Мисля, че когато говорим за приложение, не, е само, не става дума само за това, че държавите членки не прилагат законодателството, а също така става въпрос за обещанията на комисията, които не се изпълняват и те са безсмислени, ако не са изпълнени с политическо значение. Имам някои забележки към съдържанието. Аз и в 2011 година своя доклад съм описал ситуацията за енергийната дефективност. Нещата се повтарят. Въпросът е обаче, че ни трябва истински пазар за вторични суровини. Ако економиката не функционира добре, никога няма да успеем да направим прехода към кръговата економика, така че пазар за вторични суровини е изключително важен и аз това го казах преди три години. А, имаме нужда от една шен... шенгенско пространство за вторични суровини, за да дадем възможност на економиките от мащаба да се развият и да могат да се рециклират продуктите. Освен това, системата на а, ДДС. Тази сутрин комисията и преприе едно мое изменение, именно да запита комисията за по отношение на реформа на данъчната система – така че този аспект, данъчния аспект тук е много важен. На следващо място въпроса за една. Искам да ви напомня за седмата програма за околна среда. Това беше рамкова програма. Комисията говори много ангажирано за екодизайна, но комисар Катайнен и комисар Тимерманс, те обещаха много обвързващо да приложа тази рамкова програма, да не изпълнят обещанието си. На следващо място, разходите за бездействието са важни. Виждаме в съобщението, че Европейската индустрия може да спести 7 милиарда евро, ако успеем да се придвижим към кръговата економика. С 3,9% може да увеличим БВП-то си. И не зная за други области, които могат да генерират такава печалба. Но нищо не се говори за разходите за бездействието. Ясно е, че ще загубим много средства, ако не осъществим този преход. На последно място. Много съм загрижен от начина по който Европейската комисия третира темата за енергийната ефективност. Това беше едно от е, това бе, тази тема беше приоритетна за нас през миналия мандат и се носят слухове, че хората, които работеха преди по тази тема, са са преместени на други позиции в комисията и енергията отслабва. Тази платформа не е ясна къде е позиционирана в, ком, в момента. Бих искал да чуя коментари от комисията по този въпрос. И накрая, въпрос към комисията. Смята ли комисията да развие индикаторите и системата от индикатори за ресурсната ефективност. Тези индикатори трябва да са силни и трябва да бъдат заложени в е, европейския семестър. Съгласна ли е комисията с това твърдение? Искам да кажа, че тъй като много сме се забавили във времето, решихме да помолим госпожа Бойлън да отложи доклада си, да отложи обсъждането на нейния доклад за следващото заседание. Това исках просто да кажа. Ще имаме и нов срок за измененията, а сега госпожа Конечна. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда наистина кратка, много по-кратка от прещеговорившите колеги, тъй като те споменаха много от нещата, които исках да кажа. В рамките на това предложение аз приветствам акцента върху, върху обработването на отпадъците. Рециклирането е важно, но е, целите за рециклиране са важни, но преди това трябва да говорим за разходите на рециклиращата система и за потреблението, за нуждата от вторични суровини. Нека видим какви са, какво ще е въздействието от предложения пакет. Този пакет може да има голямо негативно въздействие върху нашата економика. Това беше и негатива дефицита на предишното предложение. Затова е хубаво да опомислим върху този въпрос. Трябва да имаме единна методология за рециклиране и управление на отпадъците и, да, и сметищата. Трябва да знаем е как економиките на държавите членки ще, е, ще понесат последствията от този пакет. Заложените стойности трябва да бъдат съотнесени с държавите членки, трябва да се вземат предвид а, различните ситуации в държавите членки. Разбирам докладчицата, че ни трябват индикатори, че не бива да генерализираме и че не бива да предлагаме универсално решение, защото а, по този начин ще имаме точно обратния ефект а, на това, което искаме. И на последно място ще предложа и изменение в този дух – а именно, това е духът, а това е, е нуждата от по-добри дефиниции. Например, вторични суровини, отпадъци, битови отпадъци, отпадъци от храни, от пластмасови отпадъци. Що се отнася до отпадъците от храни, хранителните отпадъци, аз зададох устен въпрос на комисията миналата година и получих отговор но този отговор не отговори на моя въпрос. Въпросът е, че ни трябват ясни дефиниции, ясно, ясен обхват на приложение, за да избегнем в бъдеще недоразумения защото някои държави членки може да разбират различни неща под, един и съ... под едно и също понятие. Благодаря. Благодаря. Господин Перишини. Благодаря, господин председател. Ние също приветстваме доклада, изготвен от е, госпожа Питикайнен. Наистина, докладът представлява една добра основа за преминаването от линейна економика към кръгова економика. Трябва да се намали постепенно потребността от ресурси и е, мисля, че също трябва да се използват по-малко изкопаеми горива. По този начин ще се облегчи преминаването към кръгова економика. След това за е, премахването на субсидиите за дейности, които вредят на околната среда и е, стимули против изгарането. Аз мисля, че ефективността на ресурсите трябва да бъде проверявана много внимателно, обаче трябва да се помисли също и за намаляването на ДДС при използване на рециклирани материали. E vorremmo adottare realmente il principio di... Също така и рециклирането на продуктите в края на жизнения цикъл също така трябва да се спазва много стриктно и принципът на а, причинителя. Що се отнася до екодизайна, и разширяването на приложното му поле върху други продукти, аз мисля, че продукти, които лесно се демонтират и които могат добре да се използват повторно след жизнения цикъл, трябва да бъдат насърчавани. Също така трябва да се мисли и в трансграничен аспект, защото не е, трябва да се излагаме на нелоялна конкуренция от трети държави, които нямат същите индустриални стандарти. Трябва да изискваме и в третите държави е, да се спазват принципите за устойчиво производство. Това са държави, които извършват износ към Европа. Още веднъж благодаря за този толкова добър изготвен доклад. Е, господин Турмас. Колко време имам е, за изказването си? 3-4 минути? Започвам. Най-напред поздравление за докладчицата. Тя е много опитна и една <clears throat> от колежките, които се застъпва най-много за енергийната ефективност. Преди обаче да се впусна в подробностите, искам да кажа, че докладите по собствена инициатива са много важни от политическа гледна точка защото се занимават с важни неща е, за Европа. Тук става дума не само за околната среда, но и за етоста, но за и, и за етоста. Когато погледнем какво е, казва комисията, тя казва, че ТТИП ще създаде работни места. Но когато видим концепцията за кръговата економика, ще видим, че кръговата економика ще даде 6-7 пъти по-добър резултат по отношение на заетостта от е, споразумението за трансатлантическо партньорство ТИТИП. Много хора е, се противопоставят на това споразумение. И защото има много лични интереси, лобистки интереси интереси на енергоемката индустрия. А именно тази индустрия, тази тенденция трябва да променим. Не бива да забравяме и лобито, което подкрепя директивата и пакета за отпадъците. Е, господин Тимерманс, каза, че ни трябва нещо по-амбициозно. И аз съм оптимистичен, че ще може да кажем на господин Тимерланс какво имаме предвид под един амбициозен пакет за кръговата економика и това е всъщност нашата задача. Сега по индикаторите. Бих предложил срока 2030 година, да не гледаме, да не отлагаме до 2050 година. Колкото по-бързо действаме, толкова по-добре, защото сме ролеви модел за Китай, за Индия и за другите развиващи се економики. Колкото повече възможности за износ създадем, толкова по-добре. Трябва да <clears throat> действаме по-бързо, да сме по-амбициозни по отношение на целите за енергийната ефективност. Когато погледнете и четирите сценарии на комисията, те не са достатъчно амбициозни според мен. Според мен. Това, което ни трябва е да намалим въглеродния отпечатък на Европа. Има само относителни подобрения, но те не са достатъчно добре. Нека погледнем плана за действие, седмия план за действие. Докъде сме стигнали? Нека видим къде искаме да стигнем, а именно да стигнем до момент, където поддържаме жизнения си стандарт, стандарта на економиката с по-малко ресурси. Идеята, че може да рециклираме токсични материали и да позволим токсичността, е, да, да, да позволим съществуването на токсични материали, мисля, че това е лош подход. Защото в днешно време имаме токсични материали и те са голям проблем за нас. Необходима е сериозна дискусия по този въпрос. Трябва да се застъпим за цикъл а, на производство и рециклиране на нетоксични материали или продукти. Трябва да имаме дефиниция за положителните материали и вещества. Това би било по-добър подход – отколкото да кажем, да, тук имаме малък процент кадмиум, кадмий, а, тук имаме малък процент други вредни вещества. Това не е добър подход, т.е. да намаляваме процента на вредните вещества. Още две неща са важни според мен. Прозрачността. Ако искаме доставчиците да работят заедно, трябва да укрепим прозрачността. Банкерите и инвеститорите няма да разберат какви рискове поемат, ако инвестират в дадени компании от кръговата економика. Трябва да дадем по-добър достъп до данни. И на последно място, може да постигнем успех само ако въвлечем обществото. Имаме нужда от мост между различните общества, между Фландрия, например, и Баден-Бюртенберг. Трябва да мислим в текста и за укрепване на гражданското движение. Господин Грота, благодаря на докладчицата. Мисля, че ако подходът е правилен, много ще спечелим. Говори много за ТТИП споразумението, дали то ще стане факт, какви потенциали има това споразумение, но ако погледнем какво казва комисията, какви числа ни представя, ще видим, че ако приложим правилно кръговата економика, това означава 2 милиона повече работни места. В този смисъл трябва да се концентрираме именно върху това, защото тук има огромен потенциал за заетостта. Не би трябвало да вярваме на лобистите, които, някои от които казват, че ще има загуба на работни места и че кръговата економика е нещо ужасно. Това не е вярно. Трябва да кажем на комисията нашето мнение и трябва да поддържаме работата по това досие. Но така или иначе, в крайна сметка, Действията са важни, това въжи и за господин Тимерманс. Той говори за амбициозни цели. Ние искаме да му вярваме и искаме да изчакаме предложението, което ще последва. Мога да подкрепя всичко, което каза колежката Петикайнен, но липсва ми едно нещо, това, което бе засегнато от комисар Поточник преди, а именно разхищението на храни. Мисля, че в една, едно ресурсно ефективно общество въпросът за разхищението трябва да бъде взет предвид. Трябва да имаме оценка на въздействието при всеки законодателен текст, при всеки, независимо от областта. И трябва да в тази оценка да е, заложено, е, да е заложена идеята дали има разхищение на храни или не. Мисля, че много колеги биха ме подкрепили тук. На второ място – отпадъците. Трябва да помислим за това бъдещото законодателство да има използване на синергии на местно равнище. А, трябва да помислим и за това какво става с вторичните суровини, които не са опасни Има а, инсталации, има а, процеси, които вече са много напреднали и не бива да ги спираме с нашето законодателство. Под, под каква форма това може да се случи, не зная. Ще помисля за точната формулировка в бъдещите си и е, предложения за изменения, които ще предоставя. Но поздравления за докладчицата, мисля, че това е една инициатива в парламента, която е примерна, чудесна и аз с удоволствие ще подкрепя господин Хайен. Е, Съвсем накратко искам да кажа, че се присъединявам към колегите, които благодариха на докладчика за изготвянето на този документ. Позволете ми някои бързи забележки. Първо, е, кръговата економика е капитал за бъдещето на нашия континент. Аз е, бих искал да поставя акцента от, към необходимостта малките и средни предприятия да инвестират в материали, които могат да бъдат рециклирани. Аз и Имам също така да кажа нещо във връзка с въпроса, свързан с разхищаването на храна. Ние говорим във Франция за една връзка с или по-скоро доклад на а, френското правителство във връзка с а, разхищението на храни. И трябва да се а, припомни необходимостта да се мисли във връзка с териториите, тъй като не става дума само за добри намерения и под претекста на добри намерения да се прави по-лошо, отколкото е, трябва е, по отношение на териториите и е, необходимостта от ресурсите. И също така трябва да се е, участва в е, мисията за енергийна сигурност на Европа, трябва да се създават работни места и е, също така е, ще трябва да се даде обяснение във връзка с индустриалните отпадъци. Вие е, по-скоро засягате въпроса за битовите отпадъци, а не толкова за индустриалните отпадъци. Това са забележките ми. Господин Уитема. Благодаря, господин председател. Аз е, ще бъда съвсем кратък, но искам да се спра на една точка. Искам да благодаря на доклад докладчика за изготвения доклад. Сега в точка 21 повторното използване на хранителни вещества. Това е важно за Комисията по околната среда, по селско стопанство, чието член съм. Е, там могат да се реализират много предимства, много печалби, има много е, иновации, е, които предвиждат извличане на хранителни вещества от оборски тор и използването им след това като торове. Аз мисля, че трябва да допуснем тези минерални концентрати, тези хранителни вещества на базата на европейското законодателство в момента не могат да се използват оптимално, поради което възниква ситуацията при земеделските стопани, част от е, оборския тор да бъде е, изхвърлен, а същевременно да купуват изкуствени торове. Това е пречка пред е, иновациите и развитието и мисля, че трябва да а, е, има пазар за а, е, подобни а, е, вещества, които а, са а, в а, сферата на повторната употреба, също така а, да се избягват фосфати и химикали. Сега давам думата на представителя на комисията, надявам се, че ще бъдете кратък. Благодаря, благодаря на докладчика за много съществения принос към изготвянето на тази политика. Докладът ще даде много навременен е, принос за нашата работа по кръговата економика. И ще бъде предложен за е, приемане заедно с е, ревизираното предложение за отпадъците имаме за цел да се справим с основни е, блокажи в е, тематиката. Ще проведем и вътрешен преглед, за да се идентифицират мерките, които ще бъдат предложени по време на мандата на настоящия мандат на комисията. По въпроса за индикаторите и целите, Растежа трябва да се раздели от е, използването на суровини и съответно да се формулират по този начин е, да се отрази в политиките. Трябва да се търси ефективна ресурсова ефективност в рамките на 30% е, и Създаването на задължителни цели обаче в това отношение не се предвижда в настоящото предложение. Това е, е вече напредък в ефективността, който се опитваме да измериме. Създаваме и е, таблица с критерии които, и изпълнението им, което се публикуват от Евростат. Е, Продължаваме да изчистваме показателите или опитваме да, да предоставим и по-добри данни. За екодизайн възможността да се включи критерия за екоефективност в директивата за екодизайн ще бъде обсъдена. Това е една възможност, но като цяло трябва да се направи така, че съществуващите инструменти да бъдат по-добре съгласувани дизайна на стоките, свързани с развитието на пазара за рециклирани материали. Подобряването на рециклираността, но и по-добрата информация за качеството и съдържанието на материалите, за това дали могат да се ремонтират стоките също са ключови моменти. В такъв смисъл идеята за продуктов паспорт е добра. За отпадъците новото законодателно предложение ще бъде подадено през есента и ще свършим, свържим управлението на отпадъците с целите на кръговата економика, за да се постигне подобри ефективността на тази дейност. Едно от предизвикателствата е да сближим начина по който се представят страните в това отношение. Както казахте и вие, трябва да се доизяснят дефинициите. Ще има отделен доклад за преразглеждане на директивата за отпадъците, няма да коментирам. А по въпроса за изгарянето, за момента не се говори да се засилят, да се увеличи капацитета за изгаряне, а по-скоро да се търси по-добро използване на съществуващия за сметка на изхвърляне в сметище. За сградите благодарим на парламента за подкрепата да има едно по-цялостна по-цялостен подход за целият цикъл на живот – на сградите и да се търси екоефективност, като е необходимо да търсиме и не само енергийна ефективност. По другите мерки за обхвата на проектотекста, той за момента покрива областите, по които работим. Ние продължаваме, разбира се, да работим. И за това ще видим кои точно мерки ще се появят в план за действие. Храните са високо в дневния ред, в дебатите, а също и други ключови ресурси, като земи и вода, не само суровини. Това ще останат основни съображения при прилагането на действия и изготвянето на показатели. Разходите за недействие се споменаха тук. Това действително е ключов момент, с който трябва да се говори с интересуваните страни и обществото като цяло. И за да приключа работата за енергивна ефективност, се подема във всички отдели на комисията и далеч не отслабва по значение, включително и ресурсите, които се отделят. Има много дейности, много и е, финансиращи механизми, а и е, работа по научни изследвания. Надяваме се с плана за действие да създадем е, програма за съществен напредък – и се надяваме, че ще покажем положителни резултати, които ще готвят сами, говорят сами за себе си и ще можем дългосрочно да търсим изпълнение на целите. Председателят. Благодаря. Давам сега веднага думата на госпожа Пети Кайнен да приключи дебата. Благодаря съвсем накратко. Ян Гербранди спомена че е, трябва да има комуникация и комуникациите не работят. Ако, примерно, има само съобщения колко е важно да има плащане за обществените служби, кой от вас ще си плаща данъците, ако те не са задължителни? И ние трябва да имаме съгласие. Именно. Ако ще има стимули и те не действат, ние няма да получим и ползата от кръговата економика. Трябва ни е, сигурност, правна сигурност, трябва ни законодателство. С което стигаме до показателите. Ние трябва да сме наясно какви са резултатите, водещите показатели, защо да бъдат на ниво страни членки – Ами, страните членки имат правната мощ в нашата система да изпълняват директивата за отпадъците и другите. И трябва да установим дали е, съответно тази дейност се извършва и дали всички са е, поставени на равна нога като не става дума само да се комен... Е, формулират индикатори, трябва да се работи, разбира се, и на европейско ниво. Но страните членки са правните субекти, които отговарят за тази дейност и те трябва да отговарят. После, статистиката и целите за нулеви отпадъци. Това са добър принцип. Трябва да има еднакви индикатори при статистиката, защото сега, което получаваме като данни, не са сравними. И да, за да видим дали страните членки могат да го направят, мисля, че е напълно възможно. Най- е, трудно е всъщност да го постигнат тези, които имат най-разработена система. Герма, Германия, например, може да го направи. Е, най-развитите могат да си сменят, е, им е трудно да сменят системата. А най-лесно и най-разходоефективно ще е да се смени системата за тези, които я нямат достатъчно развита, защото те директно могат да прескочат е, до най-доброто ниво, без да минават през е, междинните етапи на сметища, изгарящи системи и така нататък. И ако има сметища и горивни инсталации, това означава, че ще е по- трудно да се разработи система за рециклиране. За това трябва да има и паневропейски пазари за използвани материали. Значи паневропейски пазари, надзор, система с стимули, цената на бездействието, таблица за ресурсите и постиженията. Нямах достатъчно място да запиша всичко. Сега всъщност затова ви призовавам да ми подавате изменения в този смисъл. всичко, е, което говорихте за устойчивите храни също. После е, за токсичността. Ако преработваме, ако използваме повторно, трябва да се търси избягване на натрупването на токсичност. За това са необходими специални е, действия, включително и по етикетиране за да се разработят методи за повторно използване на нетоксични материали и съответно да се мисли какво да се прави с токсичните компоненти. токсичността на материалите трябва драстично да бъде намалена, за да могат те да се използват повторно, например в строителството на жилища. И накрая, Необходимо е бизнеса да е поставен на равна нога. За това е необходимо да има и директива и надзор на пазара, защото иначе ще регулираме само е, дружествата в е, Европа, но ние най-големите предизвикателства идват от извън Европа и това трябва да бъде основен на, е, на тема и в е, преговорите ни с Америка по споразумението за търговия и инвестиции. Благодаря. Uh, uh, uh, Благодаря за коментарите и очаквам вашите изменения. Благодаря.